Поздравявам още веднъж нашите канадски колеги и им желая ползотворно посещение тук в Европейския съюз. По темата невродегенеративни заболявания колегата Кончес. Но като че ли той не е в залата? Сега по доклада за дейността на Европейския омбудсман. Морбай Кристин поиска думата. Докладът на Европейския омбудсман – не отразява опитът, който аз имам в Унгария като правозащитник. Там не се говори за събитията от есента на 2006 година, когато унгарската полиция нападна мирни демонстранти. Европейския съюз запази мълчание, запази мълчание и по това, че полицията продължава да турмози тези лица, което е в разрез с закона. И това пасивно отношение на Европейския съюз доведе до ситуация, в която 13 опозиционни а, активисти са арестувани, тъй като те се опитаха да разкрият случай на корупция от страна на управляващите. Нарушени са права, човешките им права. Унгарското правителство грубо погазва правата на хората, на своите опоненти. Компютрите им бяха конфискувани, бяха претърсени помещенията без никакво правно основание. Всички тези събития продължават в Европейския съюз. Ето защо аз гласувах против този доклад. Сега да... Протоколът от това заседание ще бъде поставен на... ще бъде прият на следващото пленарно заседание. Аз ще изпратя току-що приетите резолюции на съответните